открито в съответствие с точка 14.1 на правилника. Заседанието се председателство от депутата с най-дълъг стаж. Тъй като двамата членове с най-дълъг стаж, господин Бървато и госпожа Петикайне, не присъстват в Брюксел, ме предложих аз да бъда временен председател, затова съм тук на председателското място. Напомням на всички, че целта на това заседание е е учредяване на председателството на анкетната комисия защита на животните по време на транспорта. Ще бъде избран председател и не повече от четирима заместник председатели в съответствие с точка 213 от правилника. Така, как ще се проведат изборите? Ще се проведе избор за председател и след това заместник председател. Господин Ерф Дорман се замества от Кристин Снайдер. Имаме ли имаме ли задължителния кворум, за да бъде валиден вота? Има. Сега да представим кандидатурите. Получихме кандидатурата на Силвия Лимер от името на идентичност и демокрация. Искам да попитам дали тя потвърждава, че е съгласна да се кандидатира. Получихме кандидатура на Тили Мец от групата на Зелените. Приемате ли да, из, да, издиг, да бъде издигната вашата кандидатура. Имаме двама кандидати. Искам да попитам дали координаторите на групите ИД. Заповядайте, имате думата. Заповядайте. Да, благодаря. Жалко е, че зелените не спазват системата ДОНТ. Имаше предварително споразумение между групите. Според групата ДОНТ кандидатът на ИД има право, само че е, зелените очевидно не се съобразяват с обичайната процедура. Аз мятам, че е много важно всяка група, независимо от политическата и принадлежност, да има възможността да бъде представена. Дори това въжи и за групата ИД. За мен това, което правят зелените е срамно. Те не спазват процедурите в парламента. За щастие всичко се записва и ще покажем на Европа как процедирате в нашия парламент. Благодаря за вашето изказване. И така, имаме две кандидатури и ще процедираме според регламента ще гласуваме тайно, тъй като има двама кандидати. Искам да напомня, че всеки депутат, който участва в вота, разполага само с един глас и глас... разпределението на гласовете са както следва. 8 гласа за НП, 6 гласа за Стоистите и демократите, 4 за Обнови Европа, 3 гласа за Зелените, 3 гласа за ИД, 3 за ЕКР, 2 за Обединената левица, 1 глас за независимите. И искам да напомня, че ще бъде избран в първия кръг кандидатът, който получи абсолютно мнозинство на подадените гласове, като се взимат предвид само гласовете за за всеки кандидат – Искам да ви уведомя, че гласуването ще се проведе тайно а, чрез електронно гласуване. Депутатите могат да гласуват чрез IVOT, ако присъстват в залата. Системата функционира присъстващите в залата депутати ще гласуват тайно, като използват карта за гласуване. Моля всички, които присъстват в залата, да, да въведат картата в системата. Депутатите, които участват дистанционно, ще получат бюлетина за електронно гласуване на официалния си имейл адрес. Те могат да използват, те трябва да използват Apple и iCloud. Резултатите от тайния вод ще бъдат обвени след като приключат двата типа гласуване. Господин Вайц, искате думата, така ли? Извинявайте, господин председател, картата ми не работи. Службите след малко ще ми я сменят. Аз ще прочета инструкциите, докато дойде вашата карта. И така. Сега, моля за вашето внимание. Искам да напомня на всички присъстващи в залата и които са свързани дистанционно, че зеленото копче означава глас за, кандидат, за кандидата госпожа Лимер. Бутонът минус т.е. червения бутон означава гласуване за кандидата МЕЦ. Ясно ли е? Напомням също така на присъстващите, че при погрешен избор можете да гласувате още един път, като натиснете бутона, който съответства на вашето желание за гласуване по време на интервала, в който гласуването е отворено. Временният председател ще обяви, след като председателят обяви край на гласуването, вече няма да може да се направи промяна в гласуването. Напомням, бутонът плюс или зеленият бутон означава гласуване за кандидата Лимер – бутонът минус или червеният бутон означава глас за кандидата госпожа Мец. Искам да напомня, че след като изразят гласа си чрез iVote, депутатите трябва да подпишат и изпратят декларация, с която удостоверяват, че са участвали във вота. Тъй като става дума за тайно гласуване, декларацията ще съдържа само криптирана информация. И така обявявам гласуването за открито. Обявявам гласуването за открито. Обявявам гласуването за открито. Всички ли гласувахте? Ще отчетем вашия глас. Все още има възможност да се гласува. Край на гласуването. Изчакайте. Трябва да изчакаме до за да могат и колегите свързани дистанционно да могат да гласуват това, което виждате на екрана, не, не е окончателният резултат, това само частични резултати. Трябва да изчакаме 30 минути. Колеги, Прекъсвам заседанието за 30 минути, за да се преброят гласовете подадени дистанционно, след което ще обявя резултатите от гласуването. Благодаря. So, ready for the announce? I will switch my language. Please take your headphone. Моля, служете си слушалките, тъй като ще говоря народния си език. Обявявам резултатите от гласуването. Брой гласували 29. 29 валидни гласове. 15 е необходимото мнозинство. Резултатите от гласуването на първия кръг. Госпожа Лимер 7 гласа. Госпожа Тили Мец 22 гласа. Обявявам за избрана за председател на комисията, госпожа Мец, и, и искам да я поканя да вземе мястото си на подиума. First of all, uh, let me say that I'm very happy. На първо място, нека кажа, че много се радвам, а и за мен е голяма чест да стана председател на тази подкомисия. Очаквам с нетърпение нашата съвместна работа заедно. Хората очакват от нас решения. Аз съм готова, разбира се, да ги търся с всички политически групи с всички вас. Предупредиха ме да не говоря твърде дълго, защото трябва да пристъпим към избора на заместник-председатели. Благодаря ви за доверието. So, now we're going to proceed to the votes of the vice chair. Преминаваме към избора на заместник-председатели. Трябва да съобщя и имената на заместниците, които участват в гласуването. Колегата поправя се председателката. Щях да съобщя за кандидат, някой, който е заместник – Госпожа Шнайдер замества господин Дорфман. А сега пристъпваме към кандидатите. Първи заместник председател колегата Марлене Мортлер. Трябва да я попитам дали е съгласна да се кандидатира. Тя не присъства, но ние сме получили писмено потвърждение. Също така трябва да задам въпроса, както го диктува демокрацията, дали има други кандидатури за поста първи заместник председател. Не виждам. Ако няма други кандидатури, нека да изберем кандидатката чрез акламация. Тези, които са в залата, могат да го направят електронно също. Можете да участвате.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 just some explanation that I was needed uh, also to have. So on the I vote, there is uh, no special vote except some... Може би трябва да обясня, че при електронното гласуване всъщност вдигате ръка единствено, ако имате възражение. Но противен случай няма защо да го направите. И в този случай нямаше възражение и преминаваме към избора на втори заместник-председател. Кандидатурата е на госпожа Аня Хазекамп. Трябва да я попитам дали е съгласна да бъде кандидат. Съгласна. Да, съгласна съм. Also there, I am going to ask if there is no Other candidate? Чудесно. Трябва да попитам дали има други кандидатури. Няма такива. Не е и поступила информация за такива, следователно ще изберем кандидатката чрез акламация. Congratulations! Поздравления! Паскал Дирон. Съжалявам, че ви прекъсвам, но искам да използвам възможността да говоря за нейната работа в предходния законодателен мандат и сегашния законодателен мандат. Без работата на госпожа Хазекамп тази комисия нямаше да съществува и искам да й благодаря. Точно така трябва да благодарим и на вас, Паскал Дюрон, както и на госпожа Хазекамп. Спомням си, юли 2018 година ние организирахме първата акция, но без вас това нямаше да бъде възможно. Благодаря и на двамата. Преминаваме към избора на третия заместник-председател. Господин Мохамед Шахим е нашия кандидат. Трябва да го попитам, съгласен ли е да бъде кандидат? Is it on? Yes, I agree. Съгласен съм. Very much. And also there, I'm asking you if you agree to... Добре, трябва да ви попитам дали сте съгласни да го изберем с акламация. Congratulations and also welcome. Поздравления и добре дошли. Четвърти заместник председател, господин Мартик Хойсик. Надявам се, че правилно произнасям името, казва оратора. Съгласен ли сте да се кандидатирате? Да. Благодаря ви. И сега отново трябва да попитам дали има други кандидатури за това заместник председателство. Не виждам такива. Нека да преминем към избора чрез акламация. Congratulations also to you and, and, and welcome. Поздравление и на вас. Всичко премина по-бързо, отколкото очаквахме, но ние бяхме подготвили различни варианти. Ето, учредихме комисията. Мисля, че всички нямаме търпение да се заловим за работа. Имаме си председател, заместник председатели. Нямаме много време. Мария Нойхел иска думата. Uh, say, really Благодаря. Мисля, че е наистина важно да съставим списък на заседанията за цялата година до коледа, защото не може да се организира заседание от днес за утре. И тъй като вие сте нашата председателка, искам да ви помоля за такъв списък, в който ясно да бъде обозначено кога ще имаме заседания. Мисля, че това е много важно, защото не ни остават много време за работа. Напълно съм съгласна. Наистина, почти в последния момент Потвърдихме датата за днешното заседание, но в бъдеще, разбира се, трябва да можете да се организирате по-добре. Благодаря ви. Time for that.